до 2 часа след обед и от 3 часа след обед до 11 вечерта. Дневният ред на про... и програмата са на разположение на интернет страницата на Европейския парламент. Днешното заседание се закрива. Благодаря ви.